вярва ли на комисаря Крус? Групата на НП смята, че парламентът няма да бъде убедителен, ако приеме текстове, които не съответстват на реалността. Дали трябва да бъдем, да се превърнем в театър, в който се решават национални политически въпроси? И в тези условия групата на ЕНП оттегля своят текст и призовава останалите групи да направят същото. Това е свързано с доверието в парламента. Благодаря ви за вниманието. Е, Проше панства. Благодаря. Propozycja е, jest това предложение е подадено, бе също така изказано съвсем ясно. Доколкото разбираме, НП оттегли резолюцията си, така че остава само една резолюция. Е, няма други подадени от групи, така че се обръщам към ръководителите на другите групи е, за да изкажат те становищата си. Господин Свобода. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Колегата Дъл подчерта реалността. Това е една реалност в унгарския парламент. И е истина, че закона беше променен. Да, имаше и дебат който беше проведен тук и, и, и вие, господин Дол, казахте, че нищо не трябваше да се променя, пък в крайна сметка трябваше е, нещо да се промени, то се промени. Реалността, уважаеми колеги, вие сами може да се убедите, че, както и представителя за медиите на на ОСЕ, както и представителите на съвета на Европа казват, че е, този закон е непълен и недостатъчен. Това е реалността, господин Дол. В е, рамките на политическата ни група се занимахме с този е, закон и с е, изменение му вид нито ОСЕ, е, нито Съвета на Европа смятат, че тези промени са достатъчни. Може вие да спечелите, може и ние да спечелим. Но колег... колега Ланге, ние няма да ам, спрем борбата за свобода на медиите. Медиенфрайхет е нещо, което... Свободата принадлежи към демокрацията. Ние искаме демокрация, искаме свобода на медиите. Ето защо молим днес да се проведе гласуване. И ние знаем, че не става въпрос само за нас. И, и колегите срещу мен също са на това мнение. Ние искаме да има свобода на медиите, било то в Унгария или в останалата част на света. Е, Благодаря. Дами и господа, уважаеми колеги, разбирам, че четири колеги не от... четири групи не оттеглят декларацията си, така че можем да гласуваме. Доколкото разбирам, обаче Алде също иска да вземе думата, така че давам думата на граф Ламсдоров. Дискусия. Е, Господин председател, бяхме засегнати директно в това изказване. Разбира се, ние се доверяваме на работа на комисаря Круса за това, че тя провери законодателството и дали то отговаря на вторичното законодателство на Европейския съюз. Това беше много внимателно направено. Смятам, че тук се крие проблема на първо място. Относно реалността, посочена от господин Свобода за, Свобода за това, че нито ОСЦЕ, нито Съвета на Европа признава тези промени. Дори и министра на правосъдието в Унгария каза, че не става въпрос за някакво съществено изменение на закона. Разбира се, не знам а, откъде е дошла тази информация, че промените са достатъчни. И така, от името на либералите а, е, искам да кажа, че ние няма а, да оттеглим нашата резолюция и искаме тя да бъде гласувана. Przechodzimy do rozpatrzenia. Добре. Тогава ще гласуваме по резолюциите на четири политически групи. Моля, гласувайте. Кто е спречив? Кой е против? Да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Дами и господа, тази резолюция се приема. дневния ред. Според дневния ред гласуваме по резолюция за Средземноморието и по-специално в Либия. Госпожа Гомеш, бих искала парламентът да ме подкрепи, като изрази нашето възмущение и нашата загриженост. Аз е, имам предвид онова, което се случи с журналистите от BBC, които бяха незаконно задържани и изтезавани. Дори беше инсценирана тяхната екзекуция. Убедена съм, че много други либийски затворници са в подобни нехуманни условия. На журналистите не се позволява да си вършат работата свободно в Либия. Това е важен въпрос, който парламента трябва да повдигне. Трябва да изпратим ясно послание на съвета, че сме възмутени. Сега се обръщам към госпожа Гомеш с въпроса внасяте ли конкретни изменения, тъй като ни предстои да гласуваме текст, а не обща декларация. Господин председател, имам информация, че групата на либералите ще внесе устно изменение. Само, че ако те нямат предложения, аз с удоволствие ще представя свое изменение господин Камински по процедурен въпрос. Господин председател, при цялото ми уважение, ние чухме вашето съобщение, че е приета декларация, но на екрана в залата не видях резултата. Мисля, че трябва да получим информация за това колко души са гласували, колко души са гласували, колко души са гласували за, колко са гласували против. Добре, ще ви представя резултата. 316 гласуваха, 264 против, 36 се въздържаха. Благодаря ви. Господин е, Сайер. Господин председател, искам да ви напомня за двойните стандарти, които прилагаме по отношение на унгарският медиен закон, нещо, което се случи в понеделник, не е включено в резолюцията. Сега се опитваме да включим нещо, което се, се случи вчера. Ясно е, че се прилагат двойни стандарти, което е достойно за съжаление и е неприемливо дами и господа. Искам да ви призова да продължим с гласуването по резолюцията подготвена от, по резолюциите подготвени от пет политически групи за Либия. Искам да ви информирам, че ние ще гласуваме по конкретен ред. Параграф 10 по именно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. АЛДЕ ще представи устно изменение към параграф 11. Господин Върховщад, правя това от името на всички ръководители на групи и повечето координатори вчера след дебата имаше общо съгласие, че параграф 11 трябва да бъде подсилен. Устното изменение, което представяме е следното настоява да се изградят отношения с Временния национален съвет и да започне процес, той да стане официален и така нататък. Това е устното изменение от името на седемте ръководители на групи и координаторите. Бихте ли проучели цялото изменение? Настоява върховния представител да, из... да установи отношение с Временния национален съвет и да започне процес на това той да стане официален, за да се насърчи прехода към демокрация, като се осигурява участието на широк кръг от представители на либийското общество и като овластява жените и малцинствата в процеса на преговор и подкрепа в, в освободените зони, за да се отговори на основните хуманитарни потребности, в това число медицинска помощ. Преди да гласуваме, искам да ви искам да попитам дали някой иска да се противопостави на това изменение. Няма. Кой е за това изменение? Кой против? Въздържали се. Приема се. Параграф 23. Разделно гласуване. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приехме резолюцията. Искате ли да прочета точните данни? и резултати, мисля, че не. е Категорично мнозинство 584 за, 18 против, 18 въздържали се. Убедително мнозинство. Преминаваме доклада на господин Белдер, подход на Европейския съюз към Иран. Предложение за резолюция, четвърто изменение. Кой е за? против, отхвърля се. И сега резолюцията за комисията. Параграф 2, първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. E, chciałby Господин Белдер иска да представи устно изменение след параграф 6. Господин Белдер. Eh, Благодаря, господин председателю. По искане на СИД и със съгласието на другите политически групи искам да направя следното изменение след параграф 6. Осъжда незаконното арестуване на опозиционния ръководител Босави, както и неговата съпруга и те призовават за тяхното безусловно и незабавно освобождаване. Това арестуване представлява нарушаване на иранското законодателство и че това е непристойно отношение на властите за сигурност към опозицията, при положение, че те се обявяват за солидарни към иранския народ. Иранското правителство упражнява прекалено много насилие и строги мерки срещу мирни демонстратори. Благодаря. Ние искаме да. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Поддае под гласование поправка 2. Гласование. Сега изменение второ. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 37 параграф, две части, първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 39 параграф, кой е за? Против, въздържали се, Приема се. 40 параграф, две части. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Трето изменение. Кой е за? Против? електронно гласуване. Моля, гласувайте. Че всички гласували? За... Всички ли гласуваха? Прекратявам гласуването. Отжуцоне. 281 за... Отхвърля се. 281 гласа за, 315 против. Параграф 33, първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се втората част за против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против. Да. Приема се. Окей. Окей, справзаме електронично. Добре, нека да проверим електронно. И така,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 устно изменение, което е свързано с това, че и трябва да бъде премахнато. Ще го прочета на английски. Задълбочаване на отношенията между Иран и Турция, след това заличаваме и и продължаваме, докато Иран не използва държавата е, държавни и недържавни съюзници Сирия, Хизбула и Хамас, както и мусулманското братство, за да дестабилизира региона. Това довежда региона до дестабилизация. Ние искахме да се зачеркне а, тази дума, защото не трябва да се обвързват връзките а, между Турция Иран от една страна и Хизбола от друга. Не можем Възразява ли някой? Никой не възразява, така че продължаваме с гласуването. И така, гласуваме по Н. За. Против? Въздържали се? Приема се. Амбулви гласуване Ремнек, кто е за? Преминаваме към О. Отделно гласуване. За, против, въздържали се, приема се. Сега резолюцията като цяло. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Следващата точка от дневния ред е свързана с гласуването по 6 предложения за резолюции, свързани с 16-та сесия на съвета за правата на човека. Госпожа Хаутала би искала да вземе думата. Госпожо Халтова, имате думата. Всъщност исках едно съобщение да направя, свързано с правата на човека, защото това са добри новини. Един кандидат за наградата Сахаров, господин Хайца Малмалех, един 80 годишен юрист в Сирия е освободен от затвора, като е помилван. И това е един прекрасен пример за това как Европейския парламент може да укрепи защита правата на човека. Той е изключително жизнен и иска да се бори за свободата на хиляди други правозащитници, които са в затвора. dziękuję pani za tę wypowiedź. Благодаря за съобщението. Много се радваме да чуем такива новини. Продължаваме с съвместните предложения. Шести параграф за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. След това, 8 параграф, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Че всички гласували? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 19 параграф. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение за. Против въздържали се, приема се. 39 разделно гласуване за, против, електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Сега резолюцията като цяло. Процедурен въпрос. Искам само да ви кажа, че когато подложите на гласуване осма точка във френската точка ни казват, че става дума за 19 параграф, т.е. погрешно бяхме инструктирани за гласуването. Много благодаря за това. Сега цялата резолюция, ако обичате, за. Против. Въздържали се. Съвместната резолюция е приета с голямо мнозинство. Господин Ландсбергис, благодаря ви. То е конец гласования. Дякую Państwu благодаря ви. Това е края на днешното гласуване. Thank you, Diana. No, thank you. Thank you Have a good weekend. Thank you. Before we move to the... Преди да преминем към поясненията по фото, имам а, едно искане за процедурен въпрос, а, свързано с писмените декларации. Благодаря, госпожо председател. Исках чисто и просто да се възползвам от тази възможност да благодаря на 400-те колеги в този парламент, които подписаха писмена декларация 81. Искам също да благодаря на екипа, който работи за мен, за усилената работа, както и за службите за писмени декларации за тяхната подкрепа. Най-вече обаче искам да благодаря на онези, които провеждат кампанията и чието упорство а, доведе до този положителен резултат. Аз а, се гордея, че съм член на един парламент, където е възможно обикновените граждани да дойдат и да бъдат чути и където евродепутатите слушат и могат да бъдат убедени. Ето това е демокрация в пълния смисъл на думата. Това показва, че Европейския парламент е близо до хората, не е далеч от тях. Благодаря. Благодаря, казва председателката, за вашето изказване. Сега пояснение на, вотове, на вота. Първо, по отношение на медийното осведомяване в Унгария, госпожа Пласикова Бенова. Thank you very much.